да ви помоля да приемем промяна в дневния ред. Вчера имахме среща за разъм за всички, имаше тристранна среща и ви моля да впишем тази точка. Имате ли възражение? Нямате. Втора точка от дневния ред е одобрението на протокола от 18 декември. Възражения? Има ли? Ако има възражение по протокола, в края на заседанието моля да ми кажете. Трета точка. Имаме превод на всички езици, с изключение на малтийски, шведски, латвийски и естонски. На 1 март, за съжаление, обаче трябва да ви уведомя, че двамата членове на нашия секретариат не ни напускат. Едната се мести в транспортната комисия. Благодарим и горещо за свършената работа. Всички знаят, че се справяше чудесно. Желаем и успех в комисията по транспорта. Те са късметли. И, освен това, след като Рита Суариш без нас 6 години, тя се мести в Комитета на регионите. Тя ни беше един португалски подарък, сега се мести в Комитета на регионите. Ще отнесем много знания в Комитета на регионите. Благодарим и за чудесното сътрудничество и желаем всичко най-добро. И така, преди да дам думата на колегата, накратко ще ви осведомя за вчерашната тристранна среща по програмата за образование. Екипът се състоеше от мен самата, докладчика, докладчика в сянка, Госпожа Макларкин не можа да присъства заедно с другите съдокладчици от е, председателството. Присъства председателя, обясни ни какви са правомощията. Тя ще повтаря многократно това, което смяла, че е необходимо, именно да се опрости текста, да се подсили малко. Съветът прие около една трета от измененията на Комисията по култура, което показва, че имаме много общи виждания. Нуждата остава да упростим текста. Най-трудни са, разбира се, за изглаждане детайлите. Имаше поредица от технически изменения и екипа от Комисията по култура ги бе одобрил предния ден. Те са свързани с търговията, те са назначителни, но сигурно ще подобрят текста. Освен това, имаше много членове, които обсъдихме. Там промените бяха също незначителни, постигнахме добър напредък. Точките, по които се споразумяхме, ще трябва отново да бъдат разгледани от работната група в съвета. Ние съгласувахме някои от тези точки, говорихме по член 15, наблюдението, оценката на резултатите, също така и члена за достъпа до програмата, член 18 28а, допълняемост, е, точка 24 от преамбюла, 22 за националните агенции и власти, 23-та на Европейската комисия, 30 кометологията и приложеното поле на програмата, както и допълнителната изгода. Оставихме три теми на страни. Те са важни за нас. Помолихме съвета и комисията да преосмислят нещата. Ще спомена само програмния комитет. Ние казахме, че предвид неговите отговорности е нужно да се провеждат срещите в определен формат. Трябва да има представители на младеща по програмата Комениус и така нататък настояхме социалните партньори и сдруженията, които са активни, също да бъдат поканени в качеството им на наблюдатели. Това бе нашето желание. Съветът и комисията се отнесоха с разбиране към нашето искане, но мнението им бе, че програмният комитет сам трябва да реши ние казахме, че ако програмния комитет не включи предложението, нищо няма да се случи. Тогава те казаха, така е било винаги, но не можем да им гласуваме пълно доверие. Трябва да се обмислят а, законовите аспекти на това предложение и се налага да водим дискусия. Иначе климата бе доста положителен. А, разговорите бяха градивни и постигнахме напредък. На 19 март отново ще се срещнем. Според мен датата можеше да бъде уточнена и по-рано. Изразиха желание да помислят по въпроса. Секретарията на съвета ще влезе във връзка с секретарията на парламента и с докладчиците в Сянка може би на следващото пленарно заседание в Страсбург ще се умеем да проведем тази среща. И надяваме се, че няма срещата да е, е само час и половина. И сега минавам на четвърта точка от дневния ред. Приветствам господин Мигел Анхел Мартинес Мартинес, председател на контактната група. Той е председател на тази контактна група, която работи по проекта за Дома на европейската история. Два пъти е бил наш гост в тази комисия. Госпожа Палиадели с член и аз сме членове на тази контактна група. Имаме двама бивши членове, господин Онаста и господин Вирцер, които също са бивши членове. Те работят в комисията и Мигел сега ще ни разкаже какво са постигнали. Благодаря ви. Благодаря ви, Дорис. За мен е голямо удоволствие да дойда тук в тази комисия и да говоря за проекта за Дом на европейската история. Предполагам, повечето от вас са запознати с него. Госпожа Малда, както знаете, е директор, ръководител за екипа, който изпълнява проекта. Както отбеляза госпожата председател, проведохме няколко заседания и за четвърти път сме тук пред вас, вашата комисия. Трябва да изтъкна факта, че от декември 2008 разполагаме с концепцията прията на, от Комисията по културата. Концепцията е предложена от изтъкнати експерти, включително в областта на историята и културата. Ще се върна на казаното от Дорис а именно председателят на комисията и Глория Дери работиха ползотворно и вложиха много енергия в този проект. Изказваме им гореща благодарност за свършената работа, тъй като това е един жив проект. Работата по него ще продължи и в бъдеще. в групата, която ръководи проекта. се извърши голям по обем работа. Ще се възползвам от тази възможност днес, за да ви разкажа накратко за напредъка по проекта от последната ни среща с вас. 29 февруари беше датата, когато за последен път се срещнахме, за да обсъдим напредъка по проекта. Първо ще поговоря за сградата, също и за съдържанието на проекта, за колекцията от експонати, както и за проучванията за бъдещите посетители. Ще спомена също и конференцията, която планираме във връзка с проекта. Имам и няколко коментари по бюджета. Разбира се, имайки предвид сегашните обстоятелства, това е един от най-съществените аспекти на проекта. Сега, относно сградата, смятаме, че пространството ще е достатъчно и предполагам всички вие знаете къде се намира сградата, близо до парка. Сегашната изложба е в сградата Ясмин на горните етажи, като долните два етажа ще бъдат запазени за временни изложби. Основното, с което се справи екипа от тяхното назначаване до сега, от началото на 2011, бе да се очертая концепцията за постоянната изложба, в този дом. В концепцията, разбира се, залагаме конкретен времеви хоризонт, а също и темите, по които ще се работи в рамките на тази изложба. Концепцията се основава на а, документа, одобрен през 2008 година, като идеен проект – и тя беше разработена с помощта на проектанти. Разполагаме и с някои снимки, които сме предоставили в папката. След подадените предложения, в момента сме в процес на избор на фирма, която да организира постоянната изложба. Концепцията бе приета на 22 октомври от бюрото и тя може да бъде описана последния начин. Ще бъде показана историята на Европа от 20 век и това ще е в централната, като централна част от изложбата. Особен акцент ще бъде поставен върху европейската интеграция, протекла след края на Втората световна война, като се изтъкнат конкретни събития. На първи етаж, където пространството е по-ограничено, а също и на част от втория етаж ще протекат а, а, събития, които подчертават е, важни моменти от 20 е, век, неща, които не бива да забравяме. Архитектите, които работят по проекта, ни напомниха, че действително не бива да пренебрегваме тези събития. Питаме се дали наистина трябва да поставим акцента единствено върху 20 век или 21. Но нашите проектанти показват, че за да можем да оценим добре съвременната история, трябва да имаме и отправни точки, които също да разгледаме като събития, проистекли в началото на 20 век. По-голямата част от втория етаж ще бъде определен – за двете световни войни, първата и втората от 20 век. От третия етаж нататък и сложбата ще е посветена на европейското развитие, като ще се засегнат економически и социални аспекти. Там ще обхванем периода от 45-та година от 20 век нататък в по-широк контекст европейската интеграция с промените, които са проистекли тук в тази част на Европа, които са довели до Европейския съюз. Пети етаж ще бъде отделен за едно интерактивно пространство. Там ще посочим предизвикателствата, пред които сме изправени, а също и бъдещите такива. Академичният екип по проекта в момента изготвя окончателната версия на концепцията. С помощта на фирмата от проектанти смятам, че ще организираме една изложба, която ще е много съдържателна. Това са гаранциите, които получаваме от екипа, който работи по проекта. Получаваме и сигнали, че те са напълно способни да се справят с тази задача. Доколкото разбираме, те са се натъкнали на известни затруднения. Някой от нас са запознати и с историята на подобни домове на европейската история в Бон, например. Тук трябва да отчетем и множителя 25 като мащаб на събитията и а, материалите. Ние проведохме срещи с а, посланици на Русия, на Турция. Готови сме и за нови срещи на, с посланици от Европейския съюз. Всички показват а, интерес. Например, проявява се интерес към а, ролята на Русия, която ще бъде показана, също и Османската империя. Ние не можем да пренебрегнем ролята на определени важни участници в европейската история. Отчитаме всички процеси, които са довели до сформирането на днешния Европейски съюз. Сега нека поговорим за колекцията, с която ще разполагаме. Колекция, която в момента изграждаме. И тук имаме едно конкретно предизвикателство. Започваме изграждането на тази колекция от нулата, така да се каже. Екипът по проекта е набелязал своя политика за събирането на тази колекция. Набелязани са и критерии – по които ще се събират експонатите, ще се приемат дарения и ще се набират средства. Има определени предпоставки. Тук, например, трябва да се внедри работеща система за управление на колекцията и експонатите. Трябва да се наймат и съответните лица, които са квалифицирани за работа с колекцията. Преди няколко месеца се предприеха някои важни стъпки в тази насока. Всичко започна с една важна стъпка, а именно набелязване на институционалните компоненти по този проект – съвета и парламента се договориха, че Нобеловата награда за мир ще бъде поставена на входа на този дом на европейската история. Това е важно за всички ни. И благодарение на съобщението за това, че наградата ще остане в нашия дом. Това бе отразено и в медиите. Вече сме имали възможност да разговаряме с представители на медиите за този проект. Освен на тези важни експонати, сме събрали още около 70 чрез което нашият дом на европейската е, история ще може добре да документира, например, е, церемонията по връчване на Нобеловите награди и въобще е, всички важни процеси от новата история на европейския континент. Това е пилотен проект, чрез който институциите показват значението, което отдават на опазването на историята и материалите, които свидетелстват за нея. Нека да поговоря за проучванията, които са проведени до този момент. Те са насочени предимно към очаквания поток от посетители и начините за тяхното привличане. Благодарение на тези проучвания очертахме и нашите очаквания. Трябва да подчертая, че ние като екип сме изцяло напълно уверени за това, че ще има голям интерес е, от страна на бъдещите посетители. И още от първи ден очакваме засилен интерес е, към е, колекцията. Този интерес вероятно се дължи и на работата на екипа за комуникации. Такъв е сформиран своевременно. В общото съобщение, което бе излъчено, сме включили детайли относно а, работата на този музей. Нека да кажа, че на 9 <clears throat> май а, тази година ще излезем с информация пред бюрото и това по молба на президента. Обмисляме провеждането на една конференция с експерти по европейска история и заинтересовани страни, за да разгласим повече информация за нашия проект. Работим вече по тази идея. Конференцията се подготвя от а, е, няколко а, е, важни за проекта лица, включително и експерти. Без съмнение, конференцията ще бъде полезна, но можем да очакваме няколко проблема. Например, ако не се организира от е, същия екип, който работи по проекта. Знаем, че понякога се стига до разнобой на мненията и много критика. Опасността тук е една такава иначе важна конференция да доведе до саботиране на проекта, в случай, че се превърне в трибуна за критика, това би могло да блокира целия проект. И в никакъв случай няма да помогне за обнародване на нашата инициатива. Не бива да се заблуждаваме. Има медии, които са настроени против този проект. Някои смятат, че това е инициатива единствено на парламента и тя не заслужава необходимото внимание. Тук бих могли да поработим допълнително с комисията. Във всеки случай, сега мога да кажа, че датата за тази конференция все още не е определена. Бихме искали да я отложим за по-нататък, за да сме сигурни в успеха й. Накрая ще отбележа, че работим неотклонно и по бюджета, така както е прият през септември 2011. Бюджетът възлиза на 6,4 милиона евро – Решенията, взети от бюрото, са съгласувани с бюджетната комисия. Знаем, че тя има големи правомощия. Бе решено този музей да не се отваря през 2014, а в края на 2015 или 2016 година, предвид на освояването на средствата за проекта и по този начин ще можем да удължим периода за освояване. С това приключвам моето изложение. Благодаря ви за вниманието. Оставам на ваше разположение през следващите 15 минути. Ще слушам внимателно вашите коментари и съм готов да отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. Благодаря много, Мигел. Подмелдungen, мисю Кавада. Госпожа Кавала има думата. Господин, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на теб, Мигел, че ни запознахте с това, докъде са стигнали нещата. Искам да се спра на няколко неща. Първо, бих искал ясно да заявя, че Европа заслужава своята памет – и не само националната памет и е нужна. Нужна е общностната памет. И все още нямаме физическо изражение на тази памет и в този смисъл дума на европейската история ще бъде изключително важна. Има известно противопоставяне. Някои казват, че Европейския парламент не би трябвало да се залови с тази задача, но все някой трябва да се заеме с нея, а ние сме е, избрани представители на гражданите на Европейския съюз. Защо да не станем изразители на тази идея? има хора, които искат да заличат чатост от историята, да потънат в съвременните технократични води, но пък аз мисля, че историята трябва да се помни, трябва да се пази и аз твърдо заставам зад този проект. Естествено осъзнавам, че има финансови затруднения. Има много специфични а, проблеми, дори от политическо естество. Но винаги има стълкновения между различните школи в историята. Естествено това е така, но това не ни пречи да отстояваме проекта. Освен това, в присъствието на различните политически групи и пред лидерите на парламента бих искал да изразя ангажимента ни. Много е важно да не засягаме отделните политически различия, които имаме. Нека да се обединим около идеята да запазим тази обща памет – Нека не забравяме тези трагични събития, които се случиха не веднъж, е, два пъти в историята на континента. Нека да изградим този паметник а, е, на историята, който няма да бъде наистина кой знае колко толкова а, е, скъп. Уважаеми Мигел, състоянието на европейската история е наистина нещо много важно и по този начин можем да се противопоставим на а, а, другите настроения, на воинстващите настроения. Необходимо е да се обединим около самото а, същество на проекта ние трябва да разчитаме, разбира се, на историците, на професионалистите, но несъмнено трябва да отстояваме и своя происход. Ние представляваме различните държави членки, Европейския съюз. Има много деликатни аспекти, сега няма тук да засягам отделни държави, но Искам да подчертая, искам да отправя едно предупреждение към бъдещето. Бих искал да изкажа своята благодарност за тези 60 години. Ние наистина заслужихме Нобеловата награда, но нека да отстояваме, нека да пазим тази памет. Не бива да се случва така, че хората просто могат евентуално да забравят своята история, да забравят откъде са тръгнали. Тогава могат наистина да възникнат сериозни проблеми. Освен това, мисля, че в този проект, в това предложение, трябва да включим също така и портретите на онези, които защитаваха гражданите си от тирания. Тирани, тиранията. И тук искам да кажа, че бих искал да направим нужното, за да а, отстояваме не само тези, които са засегнати от нацистската тирания, но нека да не забравяме и съветската тирания. Нека не забравяме съдбата на държавите членки, на гражданите в тях. Трябва внимателно да се проучат биографиите на някои лица, някои от тях са на английски язик, Гуси Флайншмант, Братислава, Джоел Бранд, Будапеща. Раул Баленбърг също така и много други. И мисля, че тези мъже и жени, които са наши съвременици, те са живели в 20 век, те са се пожертвали. Те са дали живота си за мира, в името на мира и именно пет години след края на Втората световна война започнахме да изграждаме този съюз между всички държави членки, но те са унези, които посяха първите семена на мира. Така че много внимателно трябва да подходим. Благодаря. Госпожа Трюпел. Споделям следния подход. Не се нуждаем единствено и само от памет за националната история, но и за европейската. Защото не става дума за неповторяемост, а става дума за многообразие на историята. Според мен това, което е важно, и това съм го казвала друг път, е да си сътрудничим да установим връзки с съществуващи музеи в Европа. Ще ви дам, например, музея на окупацията в Рига или музея на мъченията в Будапешта. Нужно европейско сътрудничество и да кажем, ето тук има един дом на европейските граждани и когато се върнете от дома, може да посетите другите музеи. И още един въпрос, свързан с бюджета. Имаше извънредна среща на високо равнище за многогодишната финансова рамка. Административните разходи бяха съкратени. Обсъждали ли сте в бюрото дали това ще се отрази на бюджета на Музея на европейската история или няма да има отражение? Само ви питам, защото не ми е ясно. Благодаря, господин Тавареш. Благодаря, госпожо председател. Един от моите преподаватели по история непрекъснато повтаряше, че ако помням всички трагедии в нашата история, то тогава ще помним, че онези, които са извършили тези зверства или са допуснали грешки, не са били по-глупави от нас. Не бива да се отнасяме арогантно към минали събития, защото в бъдеще хората може да кажат да, през 16 век е имало инквизиция, може да се повтори, има и други събития случили се преди 100 години, дали те могат да се повторят. Например, след Първата световна война едва ли някой се е мислил, че отличните политици, дипломати и предприемачи от онова време, че това поколение всъщност е било по-глупаво от нашето. Така или иначе, минаха няколко десетилетия и се случи Втората световна война. Нека бъдем по-смирени. Ние нямаме идеална представа за историята. Историята никога а, не е неутрална. Тя трябва да бъде тълкувана. И имам въпрос. Как да преодолеем проблема с тази голяма конференция? Мисля си, за първата временна изложба, която ще организираме. Първата световна война би била важна тема. Почти никой не я познава добре, но една от производните на Първата световна война е Втората световна война. Така че по рядко мислим за Първата световна война и след като имаме вече този музей, Uh, 1914 година е много важна за историята на Европа. Може би трябва да организираме някакъв симпозиум, да направим максималното и да помислим много сериозно за Първата световна война, тъй като съвсем скоро ще отбележим 100 години от Първата световна война. А тя имаше ужасяващо отражение върху 20 век. Това е една трагедия и ако не е лошо да си припомняме тези трагедии, да помислим за бъдещето и изложба на тази тема. Един вид за бъдещето на миналото да помислим, както е казал Жул Верн. Ето Жул Верн е, и другите като него са мислили за бъдещето на Европа. Може би е хубаво да отделим малко време и място в този музей за бъдещето на миналото. Миналото е винаги в настоящето, казва един немски автор. И госпожа Трюпел каза, че се налага да съкрещаваме разходи. Има много музеи, които вероятно имат желание да представят някаква експозиция. Мисля си за музея за иммиграцията в САЩ, например, или музеи в Бразилия. Въпросите за иммиграцията са важни и бихме могли да проследим как европейците са емигрирали през 20 век в Северна и Южна Америка. И нашите собствени експозиции вероятно биха намерили място в музеи другаде по света. Европейските музеи биха изложили някои експонати от нашия музей – Та идеята не е само да излагаме експонати в е, Брюксел, но и други градове на Европа. Мигел ще трябва да тръгне след 5 минути. Вероятно ще отговори на някои от въпросите веднага. Господин Ванхал, госпожа Ванхал отговаря за съдържанието на музея. Тя вероятно също ще вземе думата. Благодаря, Дорис. Действително трябва да бързам за самолета. Но ще ви оставя в сигурните ръце на директора. Позволете няколко бележки по казаното. За Германия, да, ще кажа със сигурност, съгласен съм. Ние ценим вашата подкрепа. Ценим подкрепата на всеки един от европейските депутати. Особено подкрепата на хора с репутация като вашата и хора, които се радват на одобрението от страна на медиите. Вие можете да сте особено полезни за нашия проект. Казвате, парламентът трябва да се вземе с това. Да, по много причини. По този проект всъщност започнахме да работим преди около 20 години, но преживяхме голям неуспех през първите 15. Сега смятам, че Европейския парламент разполага с всички необходими предпоставки за успех. Госпожа Алес Мет е директор. Тя е в Будапеща. Тя е член на настоятелството. После госпожо Трупел. Наказаното от вас ще кажа, че винаги сме оценявали високо подкрепата, която ни оказвате. И тук а, говорим, разбира се, от името на нашите политически групи. Този проект не винаги се е радвал на категоричната подкрепа на всички групи. Имам предвид изказаната критика. Наказаното от господин Тавариш. Разбира се, има много подобни музеи. Ще търсим връзка с тях. Но ние трябва да останем верни на концепцията за Дом на европейската история и култура. Трябва да търсим и връзка с представителите на гражданското общество. Такива вече са потърсили контакти с нас. Господин Товариш, да, има много идеи за временните експозиции и те ще изиграят особено важна роля. С временните експозиции можем да обхванем една огромна палитра от е, идеи. Временните изложби могат е, добре да изразят е, плурализма на гласовете в Европейския парламент, например. Можем да засегнем теми като правата на жените, християнство или свободните зидари. Всичко, което хората пожелаят да видят там като временна експозиция. Нашите общества са свободни. Сега връщам се на въпроса за бюджета. Госпожо Струпел. Разполагаме с предложение на съвета. Според мен, то няма да се приеме тук от парламента. Значи за бюрото ще е много трудно да говори за нещо, което все още не е видяло бял ден. все още не сме в състояние да излезем с единна позиция по предложението. Иначе разгледали сме цифрите. А те са твърде занижени. Това, надявам се, няма да се отрази неблагоприятно на нашия проект – тъй като той се радва на подкрепата на комисиите, що се отнася до неговото финансиране. Благодаря ви, председателя. На казаното господин Тавареш за 2014 година и от белязването на 100 годишната от Първата световна война. Немалко правителства са заявили желание да се включат към една подобна инициатива и вниманието е насочено към Сараево. Ние предложихме Сараево като културна столица на Европа. Така че парламентът има това желание – бихме могли да се обединим около тази идея за 2014. Независимо от съдбата на този проект за Европейския дом за култура и история, можем да излезем със съвместна декларация по тази идея за 2014. Госпожа Палядери, дали имате допълнителни въпроси? Желаете ли да добавите нещо? Не, в такъв случай ви благодаря. Благодаря ви, госпожо Фанхао. Пожелаваме ви успех във вашата работа. Знаем, че тя не е лека. Надяваме се експертите добре ще си свършат работата по този проект преди провеждането на конференцията. Първо трябва да сме готови с самия дом и след това ще видим какво ще се случи с последващите прояви. С това изчерпваме точка четвърта от дневния ред и минаваме на пета точка. Колегата Камерверт работи по директивата за свързаната телевизия и телекомите. Петра, имате думата, заповядайте. Благодаря. Директивата, за която ще говорим сега, влезе в сила преди няколко години. И Както знаем, времето лети в този сектор и директивата, за която говорим, вече е готова за а, преразглеждане. Става въпрос за така наречената хибридна телевизия или свързана телевизия. Аз съм на пръв поглед строго специализирани въпроси, но може би само така изглеждат е, на повърхността, защото става въпрос за достъп и за медийно съдържание. А, също така, кога и по какъв начин ще се разглежда медийното съдържание, когато а, е, съществуват платформи технологични от а, е, такова поколение? Медията на практика има двойствена личност. От едната страна са самите продукти, от другата страна е културното съдържание което има своята значимост. Многообразието на медиите, свободата на е, словото играят много важна роля в изграждането на нашите общества. Освен това, медията предоставя информация, тя образова, забавлява един мой немски колега наскоро говореше за медиите като а, снабдителната система а, на обществото. На практика хората не могат да живеят а, без вода, така че медиите са като водоснабдяването. Така че, за да можем да гарантираме подобни системи а, в областта на медийния сектор – трябва да направим необходимото, за да има независима уредба. И именно поради това тук в Европейския съюз и държавите членки трябва да се вземе решение за медийните политики. Те не трябва да отговарят само на изискванията на конкурентно способността и регулаторните рамки, които придават специфична характеристика на медиите, но трябва да се отразява и точно това по-специално съдържание на медиите. Е, развитието на технологиите, сливането на технологиите в момента се фокусира именно в създаването на така наречената интелигентна телевизия. А и нещата няма да спрат до тук. Хибридната телевизия или интелигентната телевизия телевизия също е част от едно подобно развитие и сливане на платформите, което означава, че нормативните решения, които са взети, трябва да бъдат подложени на а, нов анализ. В началото, когато се разработваше директивата за аудиовизуални медийни услуги, съществуваше конкретен режим за линейните услуги. А сега вече е, всички услуги са нелинейни до голяма степен, така че аз се опитвам да ви обясня как е, е, се опитвам доклада да отразя именно тази разлика. Разбира се, когато директивата се приемаше, постановката отговаряше на тогавашното положение на нещата. Сега всичко отразява своето въздействие върху обществото линейната или класическата телевизионна и радио услуга е едно нещо. Тя има, разбира се, и роля в обществото. И това е отразено в различните актове, които бяха разработени. Сега при сливането на платформите, трябва да кажем, разбира се, че линейните платформи имат своята роля. Микрофон нямаше председателката включен. Госпожа Камервелт продължава. Тъй като линейните медии имаха подобно въздействие те намериха своето отражение, тези аспекти намериха своето отражение в нормативната уредба, а сега интелигентната телевизия се развива и остават редица проблеми, на които бързо трябва да намерим решение. Както вече казах, рано или късно ние ще бъдем изправени пред ситуация, при която ще трябва да адаптираме актовете си към развитието на технологията. Хибридната или интелигентната телевизия е, дава възможност за достъп до класическата форма на телевизионни услуги и това ще продължи и в бъдеще освен ако не се слеят напълно технологично платформите. На един и същи екран, ако това се случи, ще се е, предлагат различни услуги, които ще бъдат регулирани от различни актове. И, както вече казах, това са линейните, нелинейните аудиовизуални е, услуги, медийни услуги, които изобщо не попадат в рамките на директивата и медийни услуги, които не е, попадат в никое европейско законодателство. За хибридната телевизия, когато ще бъде възможно да се излъчват е, по телевизиите, както линейното съдържание, така и е, хибридното. Der angebotenen Inhalte lässt zukünftig die Auffindbarkeit und vor allen Dingen auch den Голямото по обем съдържание, което се предлага, е факт. Има въпроси, свързани с възпрепятстване на е, дискриминация при достъпа до услугите. Самия портал вече предварително задава е, този достъп и е необходимо да се подредят по приоритет различните услуги. Освен това, трябва да е ясно каква технологическа платформа ще може да предоставя тези, платф... тези услуги. Портала и оператора на портала или производителя на устройствата трябва да направя така, че в крайна сметка да е, обединят всички тези възможности в едно лице, за да може това лице на практика да допуска или не а, до услугата. Това би създало прецедент в обществото. Операторите на практика ще бъдат на входа на услугите. Следователно, ние трябва да приспособим директивата към това ново състояние на нещата, което би довело до а, застрашаване свободата на информацията и свободата на словото в бъдеще. Изключително важно е много бързо да се направи необходимото, за да може да се върви ръка-ръка с развитието на технологията в областта на интелигентните системи, защото в противен случай ще се наруши достъпа. Производителите и операторите ще контролират на практика достъпа, а ние говорим за свободна конкуренция в областта на услугите. Това е възможно единствено само ако има равнопоставеност. С други думи, необходимо е да има едина отворена система, която да действа на пазарен принцип. И това е важно както за доставчиците, така и за сектора като цяло, за производителите на продуктите. Следователно, именно това ще бъде от най-голямо значение за поддържане на многообразието в отрасъла. Поне това е моето предложение. Системата, на която трябва да се основава директивата, трябва да дава възможност за бъдещо развитие на отрасъла, за да може да се има предвид и ресурсите, които са крайно недостатъчни. Цифровизацията а, доведе до край на този недостиг. Трябва да отразим този факт и е необходимо да се поддържа отлично качество на продукта. В крайна сметка е необходимо да се качва съдържанието, понякога няма дори никакъв интерес относно това каква ще е платформата или не, дали ще бъде по поръчка услугата или не. Важно е в крайна сметка съдържанието да бъде консумирано недостига на средства във всеки случай вече не е характеристика на предаванията. А съвсем основателно до сега разполагахме с едни правила, които просто даваха възможност за изпълнение. А сега тези задължителни правила трябва да се допълнят с правила, която дават възможност за установяване и те би трябвало да имат привилегирован статут, говоря за така наречената възможност за откриване на продукта на платформата, като по този начин също може да се лансират проекти, които са от обществен интерес и по този начин може да се подчертае културното многообразие, разбира се и а, да се поддържа качеството на докладването и многообразието на мнението. Тук имам предвид, разбира се, за е, въпроса свързан с само регулирането или онова, което на немски се нарича автоконтрол и регулация. И така, когато има по-строги правила за линейни и нелинейни услуги, които са а, описани в директивата, унези, които искат да спазват правилата, трябва да направят необходимото, за да завоюват по-постоянна позиция на платформите. Нужно е да развием нова система от стимули, освен саморегулирането. Необходимо е да има баланс между участниците на пазара, предоставящите съдържание и доставчиците като цяло. Трябва да направим необходимото, така че да няма неравнопоставеност на пазара на медийните услуги. Разбира се, не мисля, че правилната стъпка напред ще бъде, ако се отдават приоритети на конкретни а, участници в сектора или не. Тъй като техническото развитие ще продължава, необходимо е да обмислим всички тези проблеми и да им дадем отговори. Особено в директивата аудиовизуални и медийни услуги и правилата, насочени към рекламите. Но ако има е, обединяване в посока на една платформа, рекламодателите ще бъдат независими от е, линейните медии. Те ще трябва да подходят по по-различен начин към рекламите си. Ако са нелинейни услугите и услугите, които не попадат в директивата, няма да подлежат на никакви правила. И няма да се конкурират с тези, които предоставят линейни услуги. И в такъв случай, може би, на екрана ще може да се отварят различни прозорци, което би довело до нарушение на конкуренцията. частните линейни медии ще се окажат в непривилегировано положение пред рекламодателите, ако наистина липсва единно правило. И е необходимо в този смисъл регламента за рекламите да придобие по-гъвкав вид. Не искам да кажа, че не трябва да имаме никакви правила, не искам да кажа, че трябва да премахнем всички правила по отношение на децата и програмите за деца. Правилото за 12 минути тук става въпрос за различните кводи, квоти. Медиите могат сами да вземат решение по какъв начин да разпределят своите програми, особено висококачествените програми. Необходимо е да се създават добри висококачествени програми за деца, но не трябва да се прекалява с рекламите в програмите, особено програмите, които са забавни по своя характер. Следва да имаме предвид и пазарните сили, които в крайна сметка играят своя роля в сектора. медийното многообразие е нещо много важно Наскоро разглеждахме един интересен доклад за системите, частни и обществени. Необходимо е частните медии да имат възможност да печелят средства, с които да правят висококачествени програми. И така, когато става въпрос за реклам... регламента за рекламите, отново подчертавам, необходимо е да разгледаме и този акт, но нека да не изхвърляме с лошите аспекти и добрите от актовете, защото в противен случай можем да стигнем до истинско изкривяване на пазара, изкривяване на конкуренцията, в което в крайна сметка ще засегне многообразието на медиите. Директивата трябва да отчита хибридните платформи. Това е много важно. По операторите на порталите производителите на бъдещите устройства ще имат съвсем различна роля. Не бива да забравяме това. Така че е, контрола върху различните е, становища, мнения е, е въпрос, който следва да се има предвид когато се анализира качеството на програмите. И така, устройствата, платформите трябва да бъдат създадени така, че да имат възможност да се позовават на стандарт с взаимна съвместимост, за да може да се гарантира неутрален достъп до цялото съдържание. По-нататък. Трябва да позволим а, съдържанието да отговаря на новите технически възможности на интелигентните телевизия. Не бихме желали да се препокриват различните съдържателни части – belange die uns hier im ausschuss weniger beschäftigen aber ich glaube man muss sie zumindest in der В нашата комисия предла... мисля, че е необходимо да обърнем внимание на всички тези аспекти. Тук става въпрос не само за сам... самото начало на проекта и правото на възможност за ограничаване на правото на лично решение. Много често се засяга въпроса и с системите за заплащане, за отчитане, за одобрението какви данни следва да бъдат използвани за да в крайна сметка може да се избере най-добрата оферта и нещо друго. Имайки предвид развитието на интелигентната телевизия, анонимността на потребитие трябва да остане правило, което да се следва в бъдеще. Необходимо е да се има предвид, имайки предвид IP адресите и а, е, местоположението на потребителите на тези бъдещи услуги. Разкриването на тези данни трябва да се прави единствено и само при пълното съгласие на потребителя. Това в е, кратък вид са основните аспекти, които предлагам по относно преработването на директивата. Проблемът е в това, че в докладите собствена инициатива ние сме много ограничени в обема, който можем да създадем имаме ограничен брой знаци на а, доклада. Но от, разчитам на вашата подкрепа не можем, според мен, дори да си представим как точно ще изглежда тази интелигентна телевизия. А, тук а, ще трябва през месец март с помощта на Немския институт в Мюнхен по радиотехнология да участвам в една презентация относно това какво представлява интелигентната телевизия. Ще дойдат експерти. Това ще стане през месец март и е, тогава може би ще може по-добре да разберем как стоят нещата в този изключително специализиран сектор. Презентацията ще бъде на 6 март. Много е интересно и наистина надявам се, че това ще бъде от полза за следващите ни е, разисквания. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, Петра. Това бе изключително интересна и обстойна презентация. Комисията рано или късно ще излезе с зелена книга. Предвидели са това за април, но няма много много време до тогава. Може би ще се възползват от вашия доклад. Има четирима колеги пожелали думата. Госпожа Ферхейн. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Петра Камереверт за свършената работа. Тя наистина много обстойно ни а, представи как се развива технологията в областта на медиите. Тук не става дума само за хибридните телевизии. Имаме, имаме и много мобилни, интелигентни телефони, смартфони. Мога да гледам телевизия по таблета си, мога да използвам всякакви други приложения за какви ли не услуги така че технологиите се развиват и ние а, освен смарт телевизията имаме какви ли не други такива устройства. Докладът на госпожа Камереверт е, представи един много добър доклад за предизвикателствата, свързани с интелигентната телевизия. Трябва да помислим за правилата, които се прилагат до сега те са предвидени за определени линейни, нелинейни услуги е, по поръчка. А, сами по себе си те са си един вид отделни екосистеми. А сега а, се получава едно препокриване, което поражда множество въпроси ще се наложи да съчетаем всички тези подходи, за да има равнопоставеност. Е, трябва да са новаторски уредбите. Този вид телевизии ще имат особено място, все по-трудно ще става, тъй като и другите медии ще се намесят, ще се развиват успоредно с хибридната телевизия. Необходимо са решения, които да са неутрални с оглед на типа технология. Например, това ще засегне въпроса за рекламите, за закрила на а, децата и същото време трябва да се търси възможност за гарантиране на равнопоставеност. За определен вид съдържание ще е необходимо поетапно да въвеждаме ново законодателство – в онлайн услугите ще трябва да мислим за по-строги разпоредби за закрила. Ще е необходима по-голяма гъвкавост, тъй като в бъдеще няма никакво съмнение, че частните телевизионни канали ще трябва да намират начини да се финансират. Какъв е смисъла да има много строги правила за а, линейните телевизии и в същото време подобно съдържание да можете да го гледате онлайн на същия телевизионен екран, без да има някакви правила. Така че ще трябва да балансираме нещата. Ние като законодатели трябва да си зададем въпроса в бъдеще – до каква степен ще можем да осигурим специален статус на частните телевизионни и радиокомпании. Това е изключително важно за мен в определени области можем да гарантираме свобода, т.е. да няма реклами, новинарски емисии, ще има документални програми и така нататък. А телевизията и радиото са част от демократичните процеси и е важно да си отговорим на въпроса трябва ли да имаме свободен достъп за реклами или не в този сектор? А, медийното пространство е многолико, има голямо препокриване и трябва да мислим по тези въпроси. Освен а, разделението в а, законовата уреда между линейни и нелинейни услуги, трябва да мислим и за потребителите, които не съзират това разграничение в някакъв момент в бъдещето дори няма да знаем линейни или не а, са програмите, които гледаме. А, дали това е видео, което гледам, а, което съм си поръчал, влизам в хола и на екрана върви някаква програма. Не мога да кажа какво е това, което а, гледам. Така че аз като потребител а, няма да се интересувам от това и затова ще се наложи някаква система от стимули при регламентирането, както каза госпожа Камереверт. Как би изглеждала такава една система? Може да има изискване за сертифициране на основата на някакви критерии. Трябва също така да уредим при какви обстоятелства определени услуги ще получат специален статус с специален, особен режим. Трябва да намерим отговорите на тези въпроси чрез нов законодателен акт. И се налага да помислим за техническите а, решения, а също така и законодателните решения а, имаме е, уредба за далекосъобщенията, директиви за защита на а, непълнолетните и така нататък. И в много сектори, не само в тези, които попадат в обхвата на работата на тази комисия и на друга, ще се наложи да бъдат уредени по нов начин. Ние живеем в един свят на непрекъснато преливане, появяват се какви ли не технологични платформи. И думата платформа тук е много важна. Достъпът, неутралитета трябва да бъдат гарантирани. Петра Камер Верт спомена всички тези а, теми. И онези, които са оператори на платформите или производителите, които в последствие стават оператори, трябва да са един вид а, а, пазители а, да осъществяват контрол трябва да а, има правила. В същото време трябва да защитим свободата на словото, плурализма. Изключително е важно, когато говорим за оперативна съвместимост, техническите стандарти да бъдат спазвани и в бъдеще те да не не допускат определено съдържание да бъде показано по чрез някои услуги. Така че производителите трябва да са наясно със своята тежка отговорност, да бъдат носителите на контрола в платформите. В миналото имахме детски предавания, които бяха контролирани при определени условия. Така, например, следобедите можеха да се излъчват само безопасни за децата програми. Ето, операторите на платформите и производителите на устройства трябва да поемат своята отговорност в това отношение. Това са въпросите, които следва да обсъдим. ще ни се наложи да има по-голяма гъвкавост в правилата за рекламите, а, да не говорим само за количествени измерители, като минути. Вместо да казваме, че има някакво правило за 12 минути реклами, ще трябва да обърнем повече внимание на качеството, да сме по-гъвкави и да контролираме съдържанието, в същото време да спазим конкурентоспособността. Темите са изключително сложни, не могат да бъдат обхванати в един кратък доклад. В различните комисии съм се сблъсквал с това затруднение да изчерпите една тема с определен брой думи. Затова очакваме сътрудничество по по-нататъчните изменения и смятам, че бихме могли да осигурим защита на нещо, което до тук се оказва едно успешно становище на тази а, комисия. Не бива да оставяме тази работа само в ръцете на техническите комисии. Тук не говорим само за излъчване на програми, говорим за многообразие, за култура. Благодаря, казва председателя. Госпожа Трупел има думата. И аз на своя ред е, бих искала да благодаря на госпожа Петра Камерверт за отличното изложение на нейния проекто доклад и за поканата за 6 март. Вие поставяте няколко въпроса, които са важни от политическо, политическа гледна точка въпреки че от дълго време работим по тази директива за аудиовизуалните услуги. Виждаме колко бързо се развиват нещата. Действително, събитията настъпват с а, а, бързо темпо. Длъжни сме бързо да търсим отговори. Аз се опасявам, че малко изоставаме. Това е същността на нашия политически мандат тук действайки като законодатели и политици, не, биваме, не бива да изпускаме от поглед събитията и тяхното значение. Не бива да губим темпо. Тук имаме и определено политическо предизвикателство. Каквато и да е медията, за която говорим, класическа или нова, нека не забравяме и културното наследство. Тази област трябва да се постави на един по-специален нормативен режим. Не можем да позволим просто така културата да се превърне в стока на пазара. Има други политически сили, които знам поддържат различно виждане. Разполагаме и с конвенцията на ЮНЕСКО за защитата на разнообразието на медиите. Смятам също така, че производителите на отделните устройства не бива да бъдат поставени в позиция на господари на положението. Говорим за това, че операторите трябва да играят ролята на контролери на достъпа и то по отговорен начин. Не бива да допускаме тези производители да налагат своята воля, защото това ще доведе до увреждане на интересите на останалите участници на пазара и нарушаване на разнообразието на медиите. Мисля, че сме направили, намерили правилния подход, недопускане на дискриминация и достъп за всички. Имаше един аспект, който беше правилно поставен. Вече няма недостиг на разпространението. Имаме един друг недостиг в дигиталния свят, а именно къде ще бъде изброено съдържанието. Знаем всички, признаваме, че има изобилие от информация – недостигът вече се осъзнава по друг начин, не като разпространение на сигнала, а като достъп до вашето съдържание. Знаем, че в нашия свят на цифровизация това ще е проблемът. Много хора казват, че вече няма недостиг. Аз бих поспорила по това. После регламентацията на рекламите. Тук опираме до проблема за нарушаване на конкуренцията. Ако линейните услуги бъдат подложени на по-строга регламентация, тук ще подкрепя и дерегулацията и въвеждането на гъвкави квоти. Има и още нещо, което ще поставя като въпрос – всички си спомняме и дискусия, която проведохме, свързана с поделянето на каналите за търговски и нетърговски цели. При рекламите знаем, че се ползват много платформи за обмен на файлове, като условията там не са особено прозрачни. Тук обществото трябва да проведе необходимия дебат и да преценим дали ще допуснем излъчване на реклами на определени платформи. Ако говорим за реклами, които да се излъчват чрез интернет медии, трябва да имаме предвид и този аспект. По-нататък госпожа Камерверт казва, че определено съдържание не бива да бъде покривано от друго и не бива да бъде частично урязвано по каквито и да е причини. Другият важен въпрос е този за сертифицирането. Има стандарти, които обществото желая да се прилагат. Затова ни трябва необходимата нормативна уредба – за сертифициране. Например, къде да прокараме границите между това, което е подходящо за младежите и това, което те не бива да гледат. Това може да се уреди чрез една добра система на сертифициране, чрез която ясно ще се окаже как да се изброява съдържанието. когато търсим връзката между линейното съдържание и интернет съдържанието. Нека не забравяме, че вече разполагаме с действащи стандарти за двата типа съдържание. Струва ми се, трябва да се постараем тези стандарти да се спазват и в бъдеще. Госпожа Хирш. Благодаря, госпожо председател. Позволете и аз да благодаря на докладчика от групата Либе сме готови да подкрепим този доклад и да участваме в бъдещите разисквания. В крайна сметка, не бива да забравяме и потребителя, тъй като потребителят е този, който си включва телевизора и това, което се показва на екрана, може да идва от интернет или от линейна услуга. този момент, мисли потребителят, няма да се интересува откъде точно идва съдържанието. Имаме два начина да уредим този въпрос. Можем да се опитаме да разграничим онези, които предлагат нелинейни стандарти и да ги изтигнем до същия статут, какъвто имат и операторите на линейни услуги. Тоест, доставчиците на нелинейно съдържание ще имат по-строги изисквания. Но това трябва да се подложи и на проследяване. Не можем да провеждаме мониторинг върху интернет и не бива. Така че налагането на линейни стандарти върху нелинейна услуга няма да е възможно. Трябва да кажем на потребителя, че когато си включи а, телевизора, няма да е известно каква защита се прилага за съответната услуга. Така ще бъдем по-коректни спрямо потребителя, като му кажем, че е възможно да не се прилага никаква защита за съответното съдържание. В бъдеще можем да очакваме много потребители да желаят да получат съдържание от високо качество. с контрол на качеството, ние като либерали подкрепяме една такава идея и тя би могла да залегне в доклада. Директивата за аудиовизуалните услуги е отправната ни точка. Можем да тръгнем от нея но все пак трябва да помислим и за доброволното начало, когато уреждаме съдържанието. Нещо като авторегулация. Всяко въведено правило трябва да подлежи и на контрол. Основното предизвикателство тук е да разполагаме с ясни критерии при които доставчиците на съдържание да могат да се подлагат на определен тип контрол, срещу което да получат етикет за качество. Така потребителят ще знае каква е степента на защита на съдържанието, което ползва. Можем да помислим и за конкретни стимули. Можем да кажем, че определени доставчици на съдържание ще могат да се показват по-лесно ще бъдат по-достъпни за потребителя. Да не забравяме темата за равнопоставеност на всички участници. Не бива да допускаме нарушаване на конкуренцията. Нека ясно да подчертая, че няма смисъл от това да създаваме едно фалшиво чувство за сигурност у потребителя. Така ни им помагаме. на потребителите трябва да кажем, че доставчиците на съдържание могат да се снабдят с сертификат за качество, само ако изпълняват конкретни условия. Това е пътя напред, защото иначе не можем да наблюдаваме цялото съдържание в интернет. Благодаря. Much, Господин Кирка, благодаря. Първо, Извинявам се от името на госпожа Макларкин, която не може да е тук и ме помоли да се изкажа вместо нея по темата. Много интересна и за мен. Аз самия проявявам много интерес към Арида е, и това е било част от моята професионална кариера. Интересни са предложенията на докладчицата. Първо, приветствам като цяло доклада, което разбира се е едно допълнение към директивата аудиовизуално и медийни услуги. Много важно е да се възползваме в хода на подготовката на доклада да насочим вниманието си към един-два проблема. Според мен, регулаторният механизъм трябва да е адекватен, защото навлизаме в област, която е глобална по същество – и разбира се, самите устройства, платформите, хибридните устройства вече съществуват е, в редица държави, включително и в Обединеното кралство. Но тук е, има революция в областта на програмния продукт, не само за свързаните телевизии, хибридните телевизии в по-широк смисъл. И тук става въпрос за по-голямата персонализация на телевизионната услуга, проблем, който аз самия се интересувах преди години. Телевизията обхваща общността. Тя се основава на обществеността. То представлява а, една общност от хора. А сега индивидуализацията на екраните, и дори онзи ден бях при един приятел, и той ми посочваше монитора на телевизора, който е, е монтиран в, телеви... в е, хладилника, вратата на хладилника. И на мен ми се струва, че именно този факт на индивидуализация е много важен, защото това е огромна промяна в много отрасли, включително и за ръкомодаторите. Ръкомодаторите това е нещо много различно. Една вълнуваща иновация, платформа, която е интерактивна, и подканяще, но разбира се, осъзнаваме опасността. Тук разбира се става въпрос и за авторските права, за закрилата и защита на децата. И а, Ема ме помоли да каже, че наистина тя желая да се включат конкретни препратки относно закрилата на малолетните. Младите хора днес стават все по-подвластни на онова, което е, гледат по телевизията. Много често те са сами пред телевизора, няма ги техните родители до тях. И много добре съзнаваме какви са негативните последствия, евентуално. Това е нещо много важно. Естествено, за да можем да се радваме на самата телевизия, да може да ни доставя удоволствие, необходимо е да има съответната скорост, но все още има области и територии в Европейския съюз, където широколентовия интернет е недостъпен. Това е нещо много важно, както за стопанската дейност, така и за отделните хора. Трябва да подчертаем доклада, според мен, необходимостта именно да се увеличи скоростта на интернет. С удоволствие ще продължа да работя с докладчика и с госпожа Макларкън ще работим по въпроса през следващите месеци. По темата един от проблемите ни тук, разбира се, е технологията, която се развива много по-бързо, отколкото законодателните актове. Законодателите не винаги могат да имат е, правилните отговори на всички проблеми, но по конкретния случай ние трябва да се опитаме да се движим със същата скорост. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Господин Кабадар. Благодаря. Госпожо председател, е, благодаря, че ме видяхте. Секретарията не можаха да ме видят, но аз от самото начало е, давах знак, че исках да се изказвам. Благодаря на колегите за вашия доклад. Е, ще бъде много интересно да проследим демонстрацията, която възнамерявате да направите на 6 март. Ние се намираме в самото начало на това приключение и е, надали ще успеем да оценим всички последствия, но преди два месеца вече работим по този въпрос, участвам в различни форуми по темата и наистина е изключително впечатляващо дали ще можем да обхванем последствията от всичко това, което сега се опитваме да анализираме. Предизвикателствата са ясно очертани от вас, както и от колегите, които се изказаха. Необходимо е, е такава организация да се създаде, както каже господин Киркхоп, че в крайна сметка да можем да създадем една законодателна рамка за свързаната телевизия, която е максимално резултатна осъзнавам предизвикателствата, пред които стоим относно тези нови технологични събития в хода на преразглеждането на директивата трябва да подходим внимателно, да отчетем технологичните специфики, които, както вече казах, се намират в началните етапи на развитие. Необходимо е да помислим по какъв начин ще можем да обхванем технологичните специфики, да преразглеждането се намира на начален етап на развитие. Трябва да подходим от една страна внимателно като законодатели, от друга страна трябва да имаме, интере... трябва да имаме отговорност пред потребителите. Разбира се, много добре осъзнаваме, че в много европейски държави, обществените органи, може би с изключение на Германия, са с изключителни правомощия и много силни в този отрасъл. но какво точно се случва с принципа на свободата и съответната отговорност за крилата на малолетните, които на практика са изложени на всичко, което могат да намерят в интернет средата? Разбира се, а, ние сме привърженици на отстояване на свободите и трябва да подчертаем този, този факт, но нужна е и ясна позиция. Какво ще бъде отношението ни към рекламите? и какво ще бъде съотношението им спрямо различните програми. Има ясни правила в държавите членки, има и препоръки, които се правят на общностно ниво. Толкова по тази част от темата. Искам да се спра и на конкурентно способността на участниците в аудиовизуалния сектор – правилата за реклами, телевизионните мрежи и така нататък. Но мисля, че не трябва да премахнем всички тези норми. Е, рамката не би трябвало да ограничава свободите, естествено. Трябва да ги запазим. Стратегиите се основават на разработването на новите технологии тяхната резултатност – например, е, необходимостта от различни стратегии, които да отразяват и различните профили на потребителите, а също времено да се защитава е, неприкосновеността на отделните потребители. Необходимо е да разгледаме тези многопластови проблеми, но някак си струва ми се нелогично по обществения орган да не участва във всички тези процеси. Всеки би трябвало да поеме своята отговорност по отношение и на медийния доставчик. Това не е търговски продукт в истинския смисъл, както знаем. Колеги, аз ще направя предложения за изменения, които ще отразят тези аспекти а, е, от темата. Надявам се, че ще продължим да обменяме опит. Благодаря ви. Merci beaucoup. Maintenant, euh, la... Благодаря ви много. И сега комисията има думата. Благодаря ви. Не съм имала възможност лично да го кажа, но комисията е изключително удовлетворена от това, че темата поражда такива дискусии в парламента. Вие показвате интерес. Казвате, че имате само ограничен брой а, думи за доклада, но вие успяхте много да кажете независимо от обема. Стигнали сме до заключение, че е нужно да променим директивата за аудиовизуалните услуги – в момента, както знаете, в момента се прави оценка и зелената книга е средството, с което разполагаме, за да постигнем тази цел. Госпожа Камереверт е, каза съвсем на място, че това е една директива, която защитава ценности. И затова законодателя иска специална директива, но трябва да сме по-предпазливи, съвсем в началото сме. Повечето от нас е, разполагат с такава хибридна е, телевизия. Много от нас, но не я използват. В Европейския съюз е, употребата е доста ниска. Затова комисията реши да разработи стратегия. Няма да чакаме, за да видим какво ще се случи т.е. да вървим след събитията. Ще се опитаме да започнем един дебат, консултации, да проследим събитията и след това ще вземем решение. Смятам, че тези разисквания бяха изключително полезни. Докладът е многообещаващ, както вече казах. А що се отнася до всичко останало, знаете, че в момента комисията обсъжда доклада с колегите от другите генерални дирекции и е твърде рано да кажа нещо повече а, за доклада. Не мога дори да кажа какъв ще бъде а, приложното поле. Ще обхване, може би, мобилните а, устройства, освен телевизията и всички от тези теми, които бяха засегнати. Целта е обхвата да е доста широк след което ще зададем въпроси. Ще се опитаме да намерим равновесната точка между интересите на производителите, на потребителите и всички тези ценности, които директивата се стреми да защити. Благодаря за този дебат. Благодаря, казва председателя. Петра има думата за малко. Ще се постарая да бъда кратка. Колегата вече е напусна и каза, че е твърде рано, но не е рано да помислим за това в каква посока искаме да се развият нещата, за да сме сигурни, че в бъдеще правилата, които уреждат медиите, са смислени. За съжаление, комисията отлага издаването на зелената книга. Трябваше да излезе есента, сега е отложено всичко това за април месец и така губим ценно време, защото след това ще последват консултации, по време на които всички изразяват становище, но това отнема време. И ако искате да законодателствате, трябва да го правите бързо. В противен случай ще се окаже, че сме изправени пред свършен факт. И не можем да променим нищо или ще е много трудно да променим нещо. Затова трябва да работим, ако желаем да поемем политическите си и културните си отговорности. Госпожа Хириш каже нещо за саморегулирането. Не би трябвало да оставяме нещата само на това. Ако предоставите привилегии или вече има привилегии, за някой, то тогава трябва да сте готови да си изпълните задълженията и някой да контролира и да провери дали изискванията са спазени. Е, има омбудсмани, които контролят националните медии в някои държави. Не може само да кажете, аз имам сертификат и с това всичко е приключило. Така системата няма да се работи. Необходимо е да се регламентира как ще се осъществява този самоконтрол. Освен това, смятам, че а, правилата следва да бъдат спазвани и да се следи за това те да бъдат спазвани. Изключително труден е и въпроса с защитата на непълнолетните. Трябва да мислим обаче за смислени правила и за избягване на злоупотребата на дадени преференции. Иначе очаквам да видя всички изменения. Смятам, че дискусиите ще бъдат много вълнуващи преди да пристъпим към приемане на директивата. Благодаря, казва председателя. Крайният срок за изменения и за допълнение към този доклад. е вторник, четвъртък по-скоро, 7 март 2013 година. Искаме по-бързо да работим от комисията. Обаче трябва да кажа нещо. Обсъждането на рекламите ме очуди. Колко време ни трябваше да си формулираме становищата по а, рекламите, а, любопитно е, че пак повдигаме този въпрос, но така или иначе с това приключваме заседанието. Утро сутринта започваме работа в 9 часа. И тези от вас, които не могат да дойдат, моля изпратете заместници. Сега ще продължим с заседание на координаторите и моля всички други да напуснат залата за да продължим с заседанието на координаторите.